се въжат за прияти. Уважаеми колеги, ние всички проследихме събитията на площад Майдан през миналите седмици. Видяхме как Украина преживява едни от най-важните събития в, Евро... в е, историята си. Искам да изразя нашата солидарност с украинците. Ние се възхищаваме от тях. Много хора загубиха през последните дни живота си в безредиците. От името на Европейския парламент искам да изразя съболезнованията на жертвите и на техните близки. Но в събота получихме добра новина. Юлия Тимошенко излезе на свобода след две години и половина затвор. Благодаря на бившия президент на парламента Пат Кокс, както и на бившия президент на Полша Александър Квазнемски. Благодаря им за техните неуморни усилия. Те действаха като посредници в казуса Тимошенка. Украина се намира пред големи предизвикателства. Най-високата цел би трябвало да е стабилността и единството на страната, както и националното помирение. Трябва за тази цел да се образува бързо правителство, което да отразява силите в страната и да опосредства президентски избори на 25 май тази година. Европейския съюз и международната общност трябва да подкрепи Украина, трябва да помогне Украина да преодолее економическите трудности пред които се намира в момента. Днес нашата делегация се завръща от Киев. В сряда ще се занимаем с темата отново. Уважаеми дами и господа, солидарността е важна да я изразим а, с. А, солидарността с украинския народ, а освен това искам да ви помоля и за минута мълчание в памет на жертвите от безредицата. Уважаеми дами и господа, преди повече от два години се случи един трагичен инцидент пред Кирала. Двама индийски рибари загинаха изразявам отново съболезнованията на Европейския парламент на близките на жертвите. Масимилиано Лотаро и Салваторо Джионо, двама италиански моряци, те в момента се намират в ръцете на индийските власти, без да е, изказвам преценка за това дали процесът е справедлив или не, искам да изрази и да се присъединя към загрижеността на италианските власти а, за това, че процесът трае прекалено дълго. Индийските власти трябва да прилажат Морската конвенция на ОНЕ. Европейския съюз и италианските власти ще продължат да се борят срещу пиратството. Отношенията между Европейския съюз и Индия могат да процъфтяват само на базата на дипломацията и диалога. Не бива да има място за отмъщение. за това ние изразяваме нашата солидарност. Уважаеми дами и господа, сега моите съобщения. Правната комисия в сре...